Bueno, señores, vamos tomando. Госпожи и господа, много ви моля, заемете местата си. Please take a seat. Bueno, buenos días a los que se incorporan, que son de diputados ninguno, o el señor Romeva. Добър ден на всички. И така, съгласно нашия дневен ред, ще обсъдим адаптираната реформа на опор за Средиземно море и Черно море. Разбира се, на първо място приветствам с добре дошли нашите докладчици, които ще ни представят тази тема от огромно значение за Европейския парламент. И така, сред нас са експертите, професор Масимо Спаньоло, директор на Института за економически изследвания, е, рибно стопанство и аквакултура в Италия, след това професор Хуан Луис Суарес де Виверо от университета в Севилия, който ще ни говори за сътрудничество между Средиземно море и Черно море и накрая доктор Джон Кади от Комисията за риболов в Средиземноморието. И така, както обичайно, всеки един от докладчиците ще разполага с 15 до 20 минути за експозе, след което депутатите ще имат около час за въпроси към докладчиците, ако имат такива, разбира се. Тъй като сме закъснели вече с дневния ред, Нека да спазваме времето за изказвания и за това незабавно ще дам думата на първи оратор, професор Масимо Спаньоло. Io tenterò di fare del mio meglio per sintetizzare quale politica della pesca nel Mediterraneo. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да изложа тази тема в тези минути, които са ми предоставени. Тъй като това е доста трудна задача, ще се постара, ще се изказвам на италиански. Рапорто L'emendamento come noto. И така, връзката между тези два аспекта. Разпределяне на квотите. Защо тази, това териториално използване е толкова сложно? на много широки площи с разпределяне на квотите за ОДУ и риболовно усилие. Но нека първо да представя тези инструменти от оперативна гредна точка. Измененията са свързани с много въпроси. Дали тази система на разпределение е съвместима с предоставянето на права и въвеждането на правила, решени от централизирания орган. Или пък това териториално право трябва да се характеризира преди всичко с правила и норми въведени от операторите. И така. Ако сметнем, че тази зона зависи от централизиран орган, трябва да видим дали става дума за специфично разрешение за риболов или за териториали, perché sia l'emendamento или търф. защото измененията на парламента, предложението на комисията предлага да се ограничи а, тази дейност, а това не винаги е необходимо. На второ място, дали тази система, а, която се предлага, ще а, допринесе за устойчив баланс между ресурс и риболовно усилие а, или ще бъде трудно да се постигне тази цел. Сега, накратко, какви са тези права, които са разпределени в две категории за права, свързани с ресурса и свързани с територията. Тук става дума за количествени квоти, както и права, които могат да бъдат прехвърлени. Този прехвърляем характер е свързан с други въпроси, които сега няма да обсъждаме. Но това е много важен аспект. Защо? Защото прехвърляемият характер се управлява от пазарните условия и пазарните мерки, а за сега централизирания отго... Е, орган а, е, отговаря за управлението на тези права. Е, тук можем да говорим за съвместно управляема сфера и всъщност разликата идва от правомощията, с които разполагат организациите на лицата, които се занимават с риболов. Всъщност, моята задача е да анализирам сегашните права, сегашната практика в района на Средиземноморието. Четири водещи примери имаме, има на такива организации, на различните организации в Испания, в Франция и в Италия. но съществуват значителни различия между исторически териториално използване на правата и другите организации, Кофрадиас, Придоми във Франция. Има обща характеристика, обаче а именно, че тези права се използват само за крайбрежен дребен риболов. Друга характерна черта Тази е, практика се прилага, когато Барските организации определят сами а, своите а, норми. Но а, какви са основните характеристики на тази зона? Тя се определя от операторите Но по-важната характеристика е, че тези братства от рибари имат правомощия да определят, да прилагат съответните правила. И именно това разграничава тези организации от другата организация на управление. На трето място, могат ли е, да е, участват в действията предприяти от е, такава организация? На какво равнище могат да бъдат предоставени насърчителни мерки? Това ще се опитам да ви представя накратко. Това, което е тук ясно, що се отнася до определенето на зоните – при тези братства в Испания и във Франция можем да кажем, че за тях съществуват административни ограничения, защото те са наследени от миналото, от 12 век, що се отнася до испанските братства. И тези административни ограничения са наследени още от този период. Но тези териториални асфалтивни ограничения са включени в регламент, защото преди това са били де-факто ограничения, не де-юре. Тук се приема а, регулиране отгоре надолу, т.е. държавата определя тези граници и а, тук отговорността не е много ясно. А що се отнася за крайбрежния риболов, отдолу нагоре, именно рибарите определят териториалните граници. И тук се вижда и за испанските, и за френските братства, колко са ограничени тези територии. Те са само в съответната зона. Що се отнася до новите териториални права от 1995 година за мекотелите, но нещата се променят и в момента. Ето тук това е представено. 800 500-те риболовни кораба, които отговарят за това управление, са разпределени по цялата Адриатическа зона. За Кожепа също има зони, при които тази площ е, това разстояние е около 100 км, но има и по-ограничени. Каква е, е процедурата тук? Териториалните е, граници са определени, както казах, от морския район. и само тези предприятия, които разполагат със съответния лиценз за риболов, само те могат да участват, да участват в консорциума. Но това е в сила само ако 75% от правоимащите са включени в един единствен консорциум. Не могат да се създават нови управленски структури но всички съдове могат да, се, да участват в консорциума. В рамките на Кожепа е, ситуацията е по-любопитна, защото тази практика проистича от един член от фонда за риболов 37 по точка М. В този текст е предвидено организиране на и прилагане на местни риболовни планове чрез обществена поръчка, чрез търг и поне 70% от регистрираните лица в този район могат да бъдат включени в консорциума. Местният управленски план се основава на различни е, проучвания, економически, биологични. Що се отнася до правото да се изготвят и прилагат е, е, тези правила, при всички до тук изложени примери съществува това право, изготвят се и се адаптират съобразно конкретната зона. Разбира се, трябва да се постигне устойчив характер, възстановяване на запасите, намаляване на конфликтите между различните съоръжения. Ma per poterlo realizzare invece и е, да е, бъдат е, в сила ерга омне спрямо всички. При испанските и френските риболовни братства могат да се предложат такива правила, но де-факто във Франция това не се осъществява. А, за да бъде то възможно, Е, трябва съответната префектура да ратифицира а, е, това правило. То съществува и се прилага, но, но няма а, е, голяма а, юридическа стойност. Защото ако не се спази това правило, не се предвиждат, предвиждат санкции. Що се отнася до консорциума за е крайбрежния, дребния е, риболов. Е, само 70% от правоимащите могат да участват в тази зона. Но как стои въпроса с останалите 30%, тези, които искат да ловят риба в тази зона? Дали ще има достъп или не? И дали тези правила, които се определят от гилдиите, са свързани по някакъв начин с националното законодателство. Тук самия министр трябва да приеме тези мерки. Такъв е случая с Сицилия. На трето място участието в така наречения търв. При е, гилдиите е, само членовете на групата имат е, право да участват. А за другите два консорциума, дребния риболов и мекотелите, това не е валидно. За мидите, само тези, е, които имат е, специфичен лиценз, разрешение, могат да се включат, с другите това не е задължително. Но в тази система на управление има правила, които е, насърчават лицата да се включат. И много малко лица и имат разрешение за такъв лов на миди, а не са членове на консорциума. При дребния риболов членовете трябва да са регистрирани в съответната зона, което е на доброволен принцип. Що се отнася до а, защитата на правата, а, при испанските гилдии санкциите са незабавни при неспазване на правилата. като тези гилди управляват и а, реализацията на продукцията на пазара. Да речем, че един рибар, който е ловил прекалено дребна риба, реши да я продава, санкциите са незабавни. И Е, много е, се е, размиват в момента тези правомощия и дори не се упражняват, въпреки че продължават да са действащи на теория, на практика това не е така. И консорциума може да санкционира чрез глоби като тези мерки се приемат от самия консорциум. При дребния риболов правилата са въведени на национално равнище от държавата и контролът се осъществява от инспекторите. Що се отнася до е, стимулите, Средиземноморския е, регион има много е, ясно определени е, характеристики и конфликтни точки. Е, така че се въвеждат съответните насърчителни мерки. Съществуват два плана за управление. При първия, вместо да се въвеждат правила, изисквания, свързани с капацитета, всъщност се засилва, предприемат се мерки за засилване на доверието в органа на управление. Що се отнася до консорциума за дребния риболов, тук ситуацията е различна. Плана за управление – също определя границите и изискванията, свързани с запасите, както e но всичко това е записано в Европейския фонд за управление на риболова а, играят съществена роля при обявяването на обществени поръчки. И това е изключително важно. Знам, че тази първа част на моето изложение е дълга, но показва връзката между опор и а, търв. Това ограничава микроуправлението на европейско равнище. Също така увеличава и отговорността на операторите, също така има въздействие и към резултата може да се диференцира режима. Ето, това са предложенията, които съществуват различните модели, които ви представих. И така, първото заключение е, че търфа може да бъде много полезен инструмент. Естествено, няма общо валидна рецепта. Това, което се налага е да се адаптира тази система с специфичните характеристики. Това не означава, че тази мярка трябва автоматично да се задейства. и а, независимо от разпоредбите на член 37М, на този етап няма законодателна рамка, която подробно да разписва функционирането на тази система. Именно в тази посока ще работим в бъдеще. Що се отнася до Средиземноморието, Всички знаят, че от а, първия доклад на ФАО от 80-та година на миналия век Комисията за риболов в Средиземноморието е подчертавала, че е необходимо управлението на тази дейност, като се съобразява с историческите аспекти на дейността. Именно в тази светлина сме работили в тази сфера, но резултатите до този момент не са много ефективни. Защото не винаги има връзка между риболовните сегменти и риболовното усилие и не винаги е възможно политиката да бъде правилно насочена. Също така е трудно да се управлява следващия етап за защита на младите индивиди. Непрекъснато трябва да се балансира подобряването и намаления капацитет, подобряването на ловните техники. Не винаги това води до удовлетворителни резултати по отношение на защитата на ресурса. Най- Интересната част в това изменение – е, че регламента 1967-06 включва националните планове за управление, общностите планове за управление. Що се отнася до националните планове за управление, има известен опит в Италия – защото Италия е една от малките държави, малкото държави, които са представили структурирани планове за управление, базирани на класическия подход. Осем плана се прилагат за различните видове риболов в Сицилия. Също така планове за сейнерите и за други а, използвани техники. Всъщност това се обяснява от различията, които съществуват между отделните зони. Добре е в национално ниво да има планове, но и на местно ниво тези а, а, планове са важни, защото не винаги има висока степен на хомогенност. Всяка зона има своята специфика и се нуждае от специфични мерки. Подхода се базира на усилието и всеки един план предвижда и окончателно прекратяване Ето колко много мерки са залегнали в тези а, планове. Защо се налага подхода на подзони, базиран на подзоните? За разлика от това, което е обичайна практика, в Средиземно море, след влизането в сила на този регламент, ние разполагаме с много обемна информация. Но много често се твърди, че не се разполага с достатъчно данни за Средиземноморието, което не е вярно. Всяка такава зона е, трябва да разполага с съответния финансов ресурс, защото тяхното разпределяне в момента не е най-ефективното. Il Mollus barbatus е, in aree limitrofe come la GSA 17 che è Виждате е, тук тази зона 17-18, Е, виждате е, различния подход е, за различните видове спрямо Сицилия. Тук при Скаридите виждаме обратната тенденция, което обяснява необходимостта от специфични мерки. Ето тук при обемите виждаме различното движение на промените. Тук в рамките на една и съща зона как стоят нещата между дребния риболов и траулерите, е, виждаме и различията, които се дължат е, на промените в цените. Дали националните планове за управление на базата на досегашната практика са най-ефективни? Е, но е, посочихме границите, е, що се отнася до усилието. Но това продължава все пак да е полезен инструмент – мъча се да изложа по-бързо да сега, в Сицилия видяхме намаление от 50% и е, след въвеждането на е, механизма се свива капацитета максимално. И е, беше предвидено намаление от 25% на капацитета и това доведе до някои предимства. Що се отнася до скаридите, например – беше установено възстановяване на запасите, така както беше предвидено. Но корабите, осъществяващи крайбрежен риболов, се доведоха до постигане на целта но не бяха отчетени други специфики. Защото корабите могат да се придвижат от една зона в друга и успяхме да спасим скаридите, но смъртността на скаридите тук е посочена в синьо, тази смъртност се увеличила. Защо? Защото корабите са концентрирали в тази зона. Що се отнася до Барбунята? Там корабите са отишли в открито море. И трудно се, се спазени съответните равнища. Но една от задачите, която стоеше пред мен, беше да анализирам ситуацията в зона 17. И общностен план за управление всъщност се прилага в тази зона. И след като Харватия се присъедини към Европейския съюз, тогава подобен вид управление ще може да се прилага подобен план за управление но тези планове имат и своят, този план конкретно свързан с определени трудности, защото в Италия се използват мрежи, а не в Харватия. Особено, що се отнася до пелагичните видове, сардините, аншуа. За дребните пелагични видове е, има специфичен план за управление. Е, в Италия ще бъде прият той е, близките дни. И може би този план може да се разшири по отношение на прилагането и от италиански флот, и от други държави. Друг важен аспект за, за Адриатическата зона 17 Тук трябва да спомена проекта Адриамет, който предвижда пълно споделяне на научните знания. Оценките също се споделят и когато трябва да се приеме общостен план, тогава ще има яснота по оценяването на запасите. Второ заключение, тези планове за управление носят нови резултати, свързани с риболовното усилие. Но тук няма как да се въведат на национално и на общностно ниво права. И тогава тези планове няма да бъдат приложени ефективно. Тук има нов елемент. В текста са изложени е, няколко аргумента, текста на изменението, е, свързани с е, тази зона 17 и квоти за улов. Но спецификите са толкова многобройни, че това не би било много ефективен подход. Ако тези организации, които проявяват интерес към подобно управление, не могат да се присъединят, всъщност търфът е един специфич, едно специфично разрешение за риболов. Още нещо. Изменението предлага тези квоти да не бъдат прехвърляеми. Това е напълно легитимно, но ако не съществува, не съществува такава възможност, без програма за намаляване на флота, много трудно ще се достигне до намаляване на капацитета, защото няма да има концентрация на корабите, те ще продължат да осъществяват риболов и ако няма такъв план за свиване на намаляване на флота, няма да се намали и капацитета няма да се спирам сега на тези аспекти, макар че те са важни. Ще посоча само, е, че е, квотите за улов е, имат ефективно, ефикасно действие, ако запаса има само една специфика. Fish e anche alla corsa all'investimento.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 perché lo sforzo opera sul tempo di pesca, quindi il target е, всъщност усилието е насочено към продължителността на тази дейност. А, единицата време на риболова е, е важният елемент за рибаря. Е, така че тук ще има едно съперничество, така да се каже, по отношение на времето. Когато става дума за няколко вида, квотата е най-добрият инструмент, но трябва да се съчетае с други мерки за управление, а именно възможност модулиране на времето в зависимост от обема на запасите. И само тогава ще имаме ефективно управление. И така, стигам до основното заключение. Що се отнася до дребния риболов, тези а, права, териториалните, а, могат да бъдат ефективна мярка, като се предвиди и Възможно за местни е, планове за управление. Това е възможно решение за древния крайбрежен риболов, за несподелените е, запаси и териториалния аспект е, няма да играе никаква роля, но трябва самите баски гилдии да вземат тези решения. Националните планове за управление, така както са разписани в член 19 на регламента, може би са най-добрата мярка, но при споделен запас е очевидно, че териториалния характер не може да бъде пренебрегнат. един а, такъв а, план а, за управление 17 ти И след присъединението на Харватия, подобна дейност ще може да се прилага на практика. Но при запасите в международни води Е, макар, е, че не съм работил е, по този аспект, там управление чрез квоти за улов може да се въведе, но в резюме за несподелените запаси и крайбрежния риболов Основният инструмент са националните планове за управление на риболова и а, съответно а, права, а, а при пелагичните видове, но тук няма да навлизам в въпроса с прехвърляемостта на правата. И така при пелагичните видове е, квоти за усилието и на улова, а за демерсалните видове там могат да се въдат мерки, свързани с квоти на риболовно усилие. А, като е добре да се включи и е, разпределение, е, свързано с времето. При споделените запаси ситуацията е доста е, сходна. Едни и същи са мерките за управление е, с съответните квоти и определяне на периодите за риболов и количествата улов. Тук ще имаме като по-ефективен инструмент, по-различен от индивидуалните квоти на усили. Моля да ме извините за бързината, по коя, с която изложих този а, а, текст. Беше трудно да резюмирам всичко. Efectivamente se ha extendido mucho, pero lo hemos escuchado con, con gusto. Pasamos. Да, действително. Е, слушахме интензивно, но пък беше много интересна информацията. Нека сега е, дадем думата на следващия специалист, е, който ще говори пред нас Хуан Луис Суарес де Виверо. Без по-нататъчно отлагане му давам думата, обаче моля този оратор да не се простира толкова надълго, колкото първия. Професор, tiene la palabra cuando quiera. Bien, eh, gracias. Eh, buenos días a todos. Благодаря ви. Добър ден на всички. Аз е, ще ви запозная с сътрудничеството в областта на рибарството в е, Средиземноморието, специално сътрудничеството в е, риболова. Тук има е, територия, която е, отграничава е, Средиземноморието. Е, тя се характеризира с политическа, правна и обществено-економическа сложност. Е, И е, всъщност това е район, който заема централно място в международното сътрудничество. Като басейн, Средиземноморието и Черно море са доста е, ограничени. Е, Средиземноморието и Средиземноморският басейн всъщност представлява само 1% от е, площа на световните океани. В е, този ограничен регион обаче си дават среща три континента – Африка, Азия и Европа. И това предполага доста висока степен на напрежение, е, има доста висока степен на географски стрес. Също така е, тези предпоставки до някъде обясняват е, сложността и трудностите – на които се е, натъкват е, е, опитите за управление на ситуацията в единия или другия басейн. Един от основните аспекти на сътрудничеството по отношение на двата басейна, Средиземноморието и Черноморе, но особено по отношение на Средиземноморието, е голямата економическа разлика, економическия диференциал между север и юг в този басейн. Виждате, че съотношението в економическото състояние е едно към 23,5. Ако сравните, примерно, Франция и Египет, ако сравните най-богатата страна и страната с най-низкия доход. В Черно море пък има малко по-голямо уравняване и това до голяма степен а, обяснява а, трудностите при сътрудничеството и при управлението на двата басейна. Нека се спра сега на сътрудничеството при сама, самия риболов. Тук ключово значение има юрисдикцията, която се упражнява върху един и върху другия басейн съответно. Може би основното, което трябва да се подчертае за Средиземноморието, е количествената и качествената промяна, настъпили през последните години. Можем почти да говорим е, за последните няколко месеца. Е, тези промени, количествени и качествени, е, се е, дължат на. Е, поетапното обявяване, заявяване, претендиране на изключителни економически права. Това стана в Средиземноморието за много кратко време. Виждаме, че откритото море от 40% се е намалило на 30% от площа на басейна. Но също така в Средиземноморието Нали, има много голямо разнообразие от гледна точка на юрисдикция и особено когато става дума за изключителна економическа зона. Значи има изключителни економически зони, зони за защитени и зони за риболов. тъй като Черно море на свой ред е много по-малко по площ, цялата му площ се намира под юрисдикцията на крайбрежните държави. Е, е, тук виждате каква е тежестта, относителната тежест на Европейския съюз. В момента е, само 34% от площа на Средиземноморието се намира под юрисдикцията на държави членки на Европейския съюз. Този процент ще се увеличи поради е, влизането на Харватия в Европейския съюз, а също така и защото Италия и Гърция могат е, да разширят юрисдикцията си. Това ще е по-трудно при Гърция поради споровете с Турция. Но в близко бъдеще е почти сигурно, че е относителната тежест на Европейския съюз е, в Средиземно море може да нарасне над 40%. Това е много важен показател, тъй като е, той позволява на Европейския съюз много по-сериозно да осъществява намеса в процесите на управление. В е, е, Черно море е, относителният дял на присъствие на Европейския съюз е много по-нисък, само 14%. По отношение на риболова, искам да подчертая следното. Средиземно море не е било чак толкова значимо от гледна точка на промишления риболов но играе много важна роля като е, източник на доход на местно и регионално равнище. Затова е, Средиземноморието е, всъщност е важен ресурс е, в е, управлението на морските пространства. Виждаме, че е, е, при риболова в Средиземноморието има известен баланс в улова между Европейския съюз и другите крайбрежни държави. А що се отнася до териториалното присъствие, от гледна точка на потребление, Европейският съюз има много по-висок дял в потреблението, въпреки че има а, много по-малка част от площа в сравнение с а, държавите на юг и на изток от басейна. Сега, какво е, е състоянието на международното сътрудничество в настоящия момент? Правно-институционната е, структура е адекватна. Има повече от 60 международни договора и както се вижда в доклада, Съществуват органи, структури, които гарантират едно добро ниво на сътрудничество. Цялата тази структура обаче, правно-институционна конструкция, не гарантира добро състояние на околната среда. В частност в Средиземноморския басейн виждаме, че политическата интеграция е слаба, А освен това има много ясно изявени разлики между севера и юга, поради което на север има доста добро ниво на интеграция, а на юг не. И за това е много по-трудно да се постига консенсус. А консенсусът е най-важният механизъм, който съществува по настоящен за решаване на общите проблеми в Средиземноморския басейн. Друг важен момент е, е растящата тежест на европейските институции е, в регионалните процеси. Е, що се отнася дори Булова. Но разбира се, като се има предвид как функционират международните отношения – Изпълнението на мерките е, до голяма степен зависи от това какво ще направи всяка отделна държава. Затова има доста голяма фрагментация в Средиземноморието поради е, големия брой е, крайбрежни държави. Ето защо отчетите, докладите, е, съставени напоследък, по искане на Европейската комисия, препоръчват е, издигане на ново ниво на процеса на приемане на решения и е, упростяване на този процес. Научните изследвания във връзка с Средиземноморието са е, друга тема, която а, заема важно място в документа. Това, което искам да подчертая тук е, че а, Механизмите и актовете, които позволяват да се извършват научни изследвания в областта на риболова, на рибното стопанство в Средиземноморието, имат временен характер. Следователно, не може да се гарантира дългосрочна перспектива на научната дейност. Това се оказва проблем, защото не е стабилно финансирането и това също се отразява върху гарантираността, така да се каже, на научните проекти. Като се има предвид економическата криза, тежкото економическо положение, от тук проистича много голяма несигурност е, не е сигурно националното финансиране на тези проекти. Виждаме как е, и двата басейна, които са открити басейни, е, са обхванати от 7 проекта, обаче тези 7 проекта се финансират само и единствено от три крайбрежни държави с сътрудничеството на Европейската комисия. От тук проистича много висока степен на зависимост от е, финансирането от страна на Европейския съюз, е, е, за да може да продължат резултатите и да се получат необходимите ни научни резултати. В един от основните моменти в доклада беше свързан с това да се отговори на въпроса дали трябва да се поддържа многогодишен или двустранен порядък на сътрудничеството. ресурси, юрисдикции и реги... действия на регионално ниво са трите основни аспекта на тази тема. Сега, за ресурсите ще кажа, че много важна част от рибните ресурси в Средиземноморието се смятат за общи такива което означава, че много се набляга на регионалното измерение на сътрудничеството. Това е тенденцията в развитието на отношенията между крайбрежните държави. Ако погледнете проектите, е, които са изработени през последните няколко години, виж, ще видим, те, че а, някакси а, има един стремеж уредбата а, да се основава а, върху а, групи от екосистеми. Е, до голяма степен се разчита на регионално сътрудничество, на сътрудничество на ниво под регионалното и на задълбочаване на сътрудничеството именно на тези нива. Е, също така е, виждаме е, важни тенденции във връзка с юрисдикцията над водите в Средиземноморието. Там повече се набляга на двустранното сътрудничество. В криза ли се намират действията на регионално ниво? Специализираната литература не дава доказателства в този смисъл, но се наблюдават трудности, препятствия при постигане на консенсус. Ако погледнете а, нали, функционирането на органите, които имат отношение е, е, към двата басейна. Но в сферата на регионалното сътрудничество все пак е, има стъпки напред, постига се напредък. Едно важно свидетелство за това е са постиженията на ИКАТ. Това е организацията, която управлява запасите от Тунец там успехът е категоричен. Е, значи, е, явно има напредък е, в начина по който държавите постигат споразумение на двустранно ниво, на регионално ниво, на ниво подрегионалното. регионалното тук има една многостранна конвенция, конвенцията за поморско право и тя задава примерите. Нали, тя задава някакъв модел, който може успешно да бъде приложен и в двустранните отношения. Сега, какви са предимствата и недостатъците на регионалното сътрудничество? Аргументите за укреп... по-нататъчно укрепване на регионално сътрудничество са както следва. Има интегрирана политика в областта на рибното стопанство в Европейския съюз и регионалното направление е много ясно очертано. някои регионални инициативи предполагат устройство на морските пространства именно на платформата на регионалното сътрудничество. Дължни сме да признаем, че съществуват трудности. В регионалното сътрудничество и в сътрудничеството на ниво под регионалното, но последните тенденции, последните инициативи във връзка с управлението на тези общи ресурси съвсем а, ясно се вписват в рамката на регионалното сътрудничество. Най-сетне в доклада а, са посочени някои препоръки. А, те са повече от 10, но аз съм извел като основни 5. Виждате ги на екрана. Искам специално да откроя едно измерение и това е измерението на ниво под регионалното. Мисля, че то е особено благодатно с оглед на политическата ситуация в Средиземноморието най-вече и с оглед на неговите географски характеристики. Благодаря много за вниманието. С това приключвам изказването си. Председателят, благодаря господин Суарес Девиверо. Сега ще дадем думата на доктор Кади за последното изказване. Заповядайте. Uh, is there a microphone? Oh, one. Okay. Um, so uh, I want to draw your attention. Бих искала да привлека вниманието и към е, един специфичен аспект на Средиземноморието. Той е много е, своеобразният тесен континентален шелф е, в повечето средиземноморски страни. Тралянето е възможно на а, отделни места. В Лионския залив, Адриотическо море. Е, и почти никъде другаде. Виждате също така и 50-милната е, ивица, която няма правно значение, но по-голямата част от е, риболова се извършва именно на разстояние до 50 морски мили от брега, защото след това дълбочината става много голяма. Ето защо не може да се обобщава практиката от Северно море и да се пренася механично към Средиземноморието, понеже особеностите им са твърде различни. Мисля, че е важно да започнем от геоложкото състояние. Ще можем да изведем по-обосновани заключения за управлението и за убежищата, за които ще говоря по-нататък тук на екрана пише, че средиземноморските страни не са обявили изключителни економически зони, но това вече не е актуално. Започнах да подготвям презентацията си през септември, не следях последните събития, а се оказа, че Франция междувременно е обявила такава зона. Нанесъл съм корекцията в писмения текст. Затова тук трябва да се актуализира информацията. Трудно е да се постигне обща рамка за рибното стопанство, за която говореше предишния оратор, като имаме предвид човешките ресурси и капацитета – на отделните а, страни, които участват а, в комисията за риболова в Средиземноморието. Чухме и в предишното изказване, че в комисията надделяват идеите на Европейския съюз в Общата комисия за риболова в Средиземноморието има следната управленска структура, която виждате. Имаме различни координационни, научно-консултативни комитети по оценка на запасите, статистика, информация, економика, обществени науки, морска среда и екосистеми, най-сетне аквакултури. Мисля, че това е единственият международен орган, който има научен консултативен комитет по аквакултурите. И пак се връщам към тази геоложка особеност, че риболова се извършва главно, главно на разстояние до 50 морски мили. Международната комисия за опазване на Атлантическия тунец е, и КАТ работи в тясно сътрудничество с Комисията за риболова в Средиземноморието. Има различни подкомитети, които виждате отясно, а отляво са изброени подрегионалните проекти на ФАО. С тях се сътрудничи в най-различни форми. Един от е, проблемите, който се откроява особено ясно виждаме е, в прегледа направен от Магуайер. Участието е, в заседанията на комисията е, се повече залинява като направим един преглед, започвайки от северо-западната част и продължавайки на изток. Много Малко участват а, е, източните а, е, страни в басейна на Средиземноморието и едва ли лесно ще се промени а, е, това положение. Дали се засилва приноса на комисията. Видяхте колко а, сложна е структурата, колко а, много а, органи съществуват, но тези помощни органи не водят до задълбочаване или разширяване на техническите анализи. Виждате тук адреса в интернет, на който могат да се намерят данни, препоръки, за управлението, както и някои съображения, свързани с предпазливостта. 51 са важните от стопанска и екологична гледна точка видове в 30-те статистически райони. Нямат жизнено значение за контрола на риболовното усилие. Оценките на е, запасите на отделни видове. Оценките на 3 до 5 вида едновременно всяка година биха били много по-полезни. Но оценките могат да бъдат по-упростени, просто да се следи е, какви количества се улавят с тралене, да се измерва улова и да се проследяват и анализират тенденциите. Тук вече има напредък. Ето тук а, имаме приблизителни данни за оценките а, по отделни видове в 14-те зони а, на Средиземноморието, в които работи а, комисията. Някои а, от а, тях са направени от а, самата комисия, други от научно-технически и економическия комитет, по-малка част от тях. и те са в основата на управленския подход. Това е една схема, представена през 2010 година. Доста е променена от тогава, доста съм изненадан колко бързо напоследък се извършват промените. За това, може би, тук съобщавам малко остарели данни. И за това в интернет моят доклад е актуализиран. Ще видите други данни там. Много малко са доказателствата за оценки в източната част на Средиземноморието. В Египет и в Кипър вече са направени някои оценки. А що се отнася до Черно море? не е вярно, както изглежда тук на картата, че няма оценки. 70-те години Of, uh, of... комунистическите тогава uh, органи uh, са правили оценки, следвайки подходите, прилагани към Северния Атлантически океан – усилията сега са насочени главно към калибриране на риболовното а, усилие, като а, трябва да се отбележи, че а, усилието значително намалява. Няма а, еквивалентно а, увеличаване на изобилието от запаси. Комисията за риболова на Средиземноморието трябва да избягваме ситуация, в която всяка зона се управлява по-отделно, по теми и по подкомитети. Необходим е по-интегриран подход. Трябва ли да се провеждат годишни срещи? Трябва ли да има общи срещи? Различни са въпросите, е, различни са и отговорите и оттам подходите. Важно е методите да бъдат упростени, когато се прави статистически анализ, защото той е напълно достатъчен е, за управление на основата на предпазливостта. Един подкомитет е, за наблюдение на промените на околната среда – би трябвало да може да предлага закриване на определени райони за тралене, както и да следи по-внимателно изхвърлянето на нежелан улов. Професор Спаньоло много подробно говори по този въпрос. Аз мога да обобщя накратко. На средиземноморските пазари гъмжи от дребна а, риба. Поради свръхексплоатацията, а и поради вековната кулинарна традиция в средиземноморската кухня да се съчетават различни е, видове дребна риба в едно ястие. Да не забравяме, че е, е огромен броя туристите, които посещават тези райони, държат да опитат традиционната средиземноморска кухня и очакват да им се сервират дребни рибки от няколко различни вида в блюдото, така че и това е причина за разтоварване на дребни екземпляри. Независимо дали е сезонен или целогодишен риболова, във всички случаи оценката трябва да се прави на основата на комплексния подход към множество видове и правата за ползване. Виждате тук някои е, диаграми, които още от 60-те години се разпространяват, но като че ли вече са забравени. Както виждате, на ръба на шелфа в скалистите райони се хвърля хайвера, и а, младите екземпляри се излюпват много близо до шелфа или на самия шелф, откъдето а, пасажите минават към по-дълбоките морски а, зони. В плитките а, зони а, траловете а, събират новоизлюпените рибки и през 70-те и 80-те години, независимо от тежкото тралене, няма контрол на а, усилието, а просто а, географската конфигурация осигурява развитие на на риболова, а, без а, да се а, застрашават видовете. Тралянето в по-дълбоки води, според мен, застрашава и по крайбрежните зони. Uh, recently, uh, a, a, a to trawling on the edge of the continental shelf in the Gulf of Lions. Uh, Uh, Тук ви давам пример с Лионския залив. На 200-300 метра дълбочина се хвърля хайвера на повечето риби, като например мерлузата – От а, крайбрежните тралове а, се улавят на много малко мерлуза. Тя е някъде другаде. И за това, може би, а, ще се намери решение на проблема тъкмо тук. Приоритетът е а, да се забрани използването на дънни риболовни уреди там, където се излюпват и развиват а, младите екземпляри. Миналия месец излезе един много интересен доклад. Близо век испанските е, траулери и други траулери е, в испански води започнаха да тралят до 800 метра дълбочина. И виждате е, какъв е резултатът. Прилича на разорана нива, дъното, което сериозно застрашава жизнената среда на дълбоководните видове. Ето ви един пример от Америка. Сега на траловете вече са забранени веригите. Отляво виждате скалистия район, в който тралът изцяло я покрива. И когато са забранени веригите, 2000-та, 2001-та година, снимката е от, от дясно е именно от тогава, много по-малък брой а, траулери започват да минават над скалистите райони и оттам а, се опазват люпилните, където се развиват младите екземпляри. Проучванията на оцеляването а, на а, младите а, екземпляри, особено при улова на треска с мрежа, показват, че физиологичният стрес се дължи на изчерпване на гликогенните запаси, а младите екземпляри стават жертва на, на хищници, което повишава смъртността, иначе обичайно очаквана по анализите и оценките. Туризмът, аквакултурите, крайбрежния риболов се развиват успоредно, а е, те са най-близо до люпилните, като в непосредствена близост до тях се строят изкуствени рифове или съоръжения за туризъм, любителски риболов и така нататък. Ако трябва да кажа няколко думи за на Черно море и дейността на комисията, ще бъда пределно кратък. През 90-те години на миналия век от а, Дунав и Днепър започна заустване а, на а, потоци с а, необичайно а, висока концентрация на хранителни съставки – Гребенестото немиопсис навлезе в Черно море в, в, в, с а, танкери от източното крайбрежие на Съединените щати е, и изчерпа запасите от зо, зоопланктон, ларви и млади екземпляри. Така силно намаля запасът от пелагични риби 90-92 година промени конфигурацията в Черно море и е, поради това по-старите оценки вече са неадекватни и не могат да послужат като актуална основа за анализите. Няколко важни страни в Черно море не членуват е, в Обща комисия за риболова в Средиземноморието. Има две е, възможности. Първо, да има е, самостоятелен орган за управление и второ, тези страни да се включат е, в комисията. Според мен те трябва да бъдат отделна структура в рамките на е, Комисията за Средиземноморието, да се съчетават Черноморието и Средиземноморието в една единствена управленска структура е твърде е, трудно и сложно. Многобройни са комитетите на Комисията за Средиземноморието. Така може да се обхване широка тематика и да се търсят решения и за по-малките държави, е, страните с по-слабо развито рибно стопанство. Все повече трябва да се използват електронните съобщения за е, срещи на ръководствата или експертни и всякакви други срещи. Научно-технически и економическия комитет допълва е, работата е, на комисията на Средиземноморието и на останалите органи, но тук може да се оптимизира дейността му на основата на събраните статистически данни. По-нататък трябва да се а, използват система от а, референтни показатели, когато изобилието пада под приемливия минимум или когато риболовното усилие надхвърли своя максимум, то тогава непременно усилието трябва да се намали и комисията успешно работи в тази посока. Трябва да се подпомогнат някои страни на местно равнище да изпълнят направените препоръки. Това ще е полезно допълнение към досящната дейност. Сътрудничеството с външни органи по опазването на околната среда също би било много полезно. Затварянето за постоянен или сезонен риболов на най-близките до брега райони е друго предложение, успоредно с сътрудничеството с местните общности, които притежават териториални права за ползване. Предпазливо трябва да се гледа на по-нататъчното увеличаване на размера на окото на мрежите и специално внимание трябва да се обърне на защитата на младите екземпляри, което означава съществената епифауна и епифлора в и покрай люпилните. Не бива да се забравя значението на економическото измерение. Целта а, не е а, максимален улов от количествена гледна точка, а максимална цена за наличния улов. улов. Като се следи внимателно какъв е пазарът за различните е, риби, едри и дребни, Тук отново подчертавам колко важно е да се пазят убежищата за новоизлюпените и младите екземпляри, за да се попълва запасът. Очевидно, едно от решенията е да се намали тралянето на скалистите места, на които се хвърляха и вера и се излюпват яйцата, като специално трябва да се забрани промяната на траловете по начин, по който им дава възможност да работят и на неравни дана. Задължителна черна котия трябва да се инсталира върху траулерите, за да могат да бъдат проследявани с спътници. Траленето като цяло не води до опазване на жизнената среда. Изпълнението а, на препоръките на научните консултативни комитети и на комисията има съществено значение за правилното управление и за изпълнението на препоръките на комисията. След като написах този доклад, който представих на вашето внимание, като го чета и като говоря сега, ми се струва, че доста зловещо прозвучаха думите ми за състоянието на Средиземноморието. Справедливо е да изтъкна, че Комисията за риболова в Средиземноморието свърши чудесна работа през последните няколко години. И трябва да работим за по-нататъчно сътрудничество между комисията и органите на Европейския съюз. Благодаря много, господин Кади. И така, след като изслушахме тримата оратори, сега можем да открием дискусията и да дадем думата на депутатите, които имат въпроси. Госпожа Левин. Благодаря, благодаря на всички изказали се. Аз съм от северна страна. Мисля, че беше много полезно да се е, чуе повече информация за е, риболова в Средиземноморието. Разбирам, че има много големи разлики в начина е, на регулиране на риболова в Средиземноморския басейн от една страна и в Балтийско или Северно море от друга страна. Има нещо, което ме изненада и искам да задам въпрос. Във връзка с територията на откритото море в Средиземноморието. Един от ораторите каза, че процентният дял на откритото море в Средиземноморието напоследък е намалял. И казахте, че е слязало 40 на 30% този дял. Бихте ли допълнили малко какво става с това открито море? Кои страни са <laughs> го превзели, така да се каже? Също така, е, може би е интересно да се доразвие е, това, което е, се каза за Черно море. Може би то трябва да има собствена регионална организация за регулиране на риболова, отколкото да бъде прикачено към организацията за Средиземноморието. Какво бихте казали в тази връзка? И също така, Едно от нещата най-нови и изненадващи за мен беше да чуя от последния оратор а, е, за а, е, голямата смъртност е, при е, рибите. А, вие казвате, че след като се увеличи окото на мрежата а и рибата успее да избяга, в последствие тя е засегната от по-висока смъртност. Бихте ли доразвили тази идея? Също така ми е любопитно да чуя какво мислят ораторите за защитените морски пространства, там където не се допуска риболов. Благодаря. Благодаря. А, други въпроси има ли? Тогава ще дадем думата за отговор на ораторите. Господин Каги. Микрофон за оратора, моля. Just to talk about... По последния въпрос е, за тъй наречената косвена смъртност. Много е работено в Шотландия и в северните страни по този въпрос. Е, това, което мен ме изненадва, е, че тази работа всъщност не се взема предвид, е, когато се извършва оценка на запасите от съответните специалисти. Това, което беше направено, е, са експерименти. Е, хващат се риби тунеца след минаването през мрежата, държат се в клетки и се изследва доколко ще устоят. Чак, оказва се, че те не оживяват тези риби. Е, всъщност те е, е, имат ограничен енергиен запас в черния дроб. Ако е, оцелеят в продължение на половин час в е, траула и след това е, минат през накрайника и излязат в, открито, в откритите води, това не означава, че ще оживеят. Всъщност за един ден много от тези екземпляри са минали през окото на мрежата няколко пъти и нали, може би стават по-добри пловци от това, но в всеки случай това не се отразява благоприятно на тунеца. Освен това много млади екземпляри в райони с унищожена растителност при тралянето просто загиват, защото нямат среда за просъществуване. Така че не би трябвало да се трали там, където има растителност под дъното. Също така би трябвало да спасим онези малко екземпляри, които стигат до възраст и размер за годен за хвърляне на хайвер. В много улови просто няма възрастни екземпляри. Лови се рибата преди да стигне размер годен за хвърляне на хайвер. Всъщност, вие не помагате по този начин на крайбрежния риболов. Дали ще 40 е, мм окото или друго, всъщност не е ключово. Ключовият въпрос е какво правим с екосистемите, от които зависи оцеляването на рибата. Бих казал, че реалната грешка в изчисленията е свързана с това, че не се вземат предвид онези 20 или повече процента екземпляри, които се избиват при самото тралене. Значи, ако получите 20% по-малко екземпляри, те могат и да са по-големи, обаче не допринасят с нищо, това с нищо не допринася за оцеляването. Все още ловим а, дребни а, скариди, е, дребни други видове, които са невероятно ценни за екосистемата. Те са е, по 1-2 сантиметра. Е, където и да отидете в ресторант в Средиземноморието, ви се поднасят на чинията малки риби, малки сепи. Това е един от традиционните начини за консумация на риба. Ако тези малки млади екземпляри струват повече на пазара за едно кило. Ако идете в италиански ресторант, не намирате филета или рибни пържоли, а намирате малки, дребни рибки на чинията. Хората това са свикнали да ядат. Така че трябва да вземете предвид социално-економическите аспекти на търсенето, а не само биомасата. Мисля, че това е една от грешките на хората, които подхождат упростенчески към методите за преценка на запасите. Те трябва да вземат предвид и социално-економическите аспекти на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Дериверо. Бих искал само да подчертая колко е важно, когато се говори за риболов, открито море, да се прави тази разлика между риболова, крайбрежния и в открито море, когато става дума за Средиземноморието в Средиземноморието ако погледнете картата, най-вече източната част, отвъд 12 мили, морски мили, вече си в открито море. Но това не означава крайбрежен риболов също така. Трябва да има по-голяма прецизност при терминологията, която се използва. Опитах се да привлека вниманието върху факта, че в бъдеще зоната в открито море ще бъде значително свита, така че ще трябва да се промени управлението, което ще окаже въздействие върху ролята, която играят някои институции, какъвто е случая с Комисията за риболов в Средиземноморието. И както това се посочва в текстовете на Комисията, тези институции ще играят все по-голяма роля. Освен това, трябва да е ясно, че въпреки, че понятие открито море съществува и дори само 30% от риболова да се осъществява там, тези води са под управлението на крайбрежните държави. Така че всички дънни видове попадат именно в правомощията на крайбрежна държава, която има суверенни права а, в зоната на шелфа. И тази ситуация е различна от... Благодаря от защитената зона. Госпожа Галтиер. Доктор Суарес де Виверо. Гуалтиер. Благодаря, господин председател. Щях да задам въпрос именно в тази посока а, към а, професор Суарес де Виверо. Доста често се смесват тези две понятия. И индустриалният риболов се различава от е, крайбрежния дребен риболов. Втория не продължава повече от 24 часа. И трябва е, да се отчете, да се вземе предвид е, в реформата на опор. Това е изключително важно за Средиземноморието – Съгласно информацията, с която разполагам, в економически, социален план и по отношение на заетостта, това има голямо значение. Сега имам следния въпрос. Има много научни доклади, оценки, опручвания, които са осъществени от държавите членки или от Европейския съюз. Е, можем ли да говорим за свръхкапацитет? 80% е, при някои видове. Е, вие подчертахте колко е сложна ситуацията. В Средиземно море и с оглед на плановете за управление на държавите членки спрямо законодателството на Европейския съюз. И в крайбрежните зони, особено в Испания, нещата като че ли не са добре уредени. Господин Дейвис. Микрофон, моля. Имам въпрос във връзка с състоянието на рибните запаси. Чувам от години е, различни оценки от катастрофа до не знаем, защото няма научни данни, но явно има надежни научни данни за е, Средиземноморието. Част от тях бяха представени. Бихте ли казали какво е реално положението и каква е необходимостта от промяна? Ако има въобще необходимост нещо да се промени. Bien, empezamos primero, señor Кади. Благодаря, господин Кади. Бих казал, че през последните 5-6 години много сме разширили познанията си за ставащото в Средиземноморието. Много по-голям е сега интересът към този басейн. За голямо съжаление, в много случаи методиките, които използваме при оценката, са недоразвити. Например, има едно международно движение е, в посока към оценки е, на база много видове, но тези методики не са напълно развити, така че все още сме е, в е, положение да търсим е, необходимите ни инструменти, за да се справим с такава сложна екосистема като Средиземноморието. Всъщност е, тя наподобява сложността на екосистемите в тропическите райони. Бих казал, че знаем много повече, отколкото знаехме преди, но се опитваме някак да използваме в Средиземноморието методиките характерни за северната част на Атлантическия океан, а това не е, винаги е уместно ако е, използваме биоекономически подход, може би по-скоро, е, отколкото е, в противен случай, бихме разработили подходяща методика. Не знам на кого правда да дам е, думата, може би на професор Спаньоло, подред. На Въпросът ви, уважаема госпожо, трябва да кажа, че е много уместен. Дребният риболов е най-важният вид стопански риболов в Средиземноморието. Риболовният флот работи почти изключително в националните води, с някои изключения – както например в източната част зад 6-милната граница в Гърция и Турция. Това вече не са национални териториални води и същевременно са много близо до изходните пристанища. Това е едно отклонение от общата система и има значение главно за мигриращите видове. Има и присъствие на риболовни кораби от а, страни, които не са крайбрежни за Средиземноморския басейн. Но като цяло местни и малки са съдовете, които извършват риболов. И последно господин Спаньола има думата sorpreso dalla <laughs> domanda del eh, Малко съм очуден eh, за този въпрос, който господин Дейвис ми зададе. Е, данните са на разположение. Тук не става дума за субективна гледна точка. Е, да, няма да се връщам пет века назад, но през последните години има такава връзка между различните органи и организации, И е, тази проучвателна работа се извършва редовно. Разполагаме с много информация днес. Господин Кади подчерта това е и в количествено, и в качествено измерение. Разбира се, не винаги използваме цялата тази информация, но тези, които разработват биоекономическите модели и плановете за управление, е, разбира се, ползват този огромен научен ресурс. И както подчертах, е, че е, в Средиземноморието се прилагат много сложни, комплексни модели – за разлика от други басейни, където моделите са свързани с един вид. В Средиземноморието имаме многобройни видове и това се взима предвид. Регламента за събиране на данни от 2000-та година – насърчава събирането на такива данни, нещо, което преди не беше практика, наистина е в полза на тези, които работят за по-модерна система за управление. Господин Дейвис. Really... В... Аз съм много благодарен за отговорите, обаче въпросът ми беше какво е състоянието на запасите. Мисля, че не чух отговор entes que pueda, sí. Señor Españolo. Dunque, el... Господин Спаняло, мисля, че дадох отговор. Спецификите са многобройни и в Средиземноморието не можем да определим какви са запасите от тези 150 вида. Има проучване на запасите, имам такава информация за 60% от видовете, но трябва да се анализират резултатите. Uh, uh There's always been uh, in GFCM. Uh... Комисията за риболова на Средиземноморието винаги се твърди, че uh, е uh, свръхексплуатиран запасът от uh, дълбоководни видове. Теоретично намалява риболовът, но дали а, имаме опасно надхвърляне на а, запасите или не, не мога да отговоря. Със сигурност няма достатъчно бързо възстановяване на запасите. Разбира се, не са изчерпани изцяло. Няма съществена а, промяна от преди. Мога да чуя и други мнения. Bien, ninguna otra cuestión. Pues no, le damos, reiteramos има ли други въпроси? Ако няма, искам да благодаря на ораторите за изнесената информация и за любезността им да я споделят с нас. Преди края на заседанието на парламентарната комисия имаме още една точка от дневния ред. Е, ще ви изпратя е, обобщение от е, решенията на координаторите. Приемаме ги. Няма в, в, в точка разни нищо друго. Вдигам заседанието. Благодаря на преводачите. Съжалявам, че повечето членове на комисията отсъстват, защото пропуснаха нещо интересно. Благодаря.